съм получил искане за назначаване в парламентарна комисия. Предложението се, ще бъде част от протокол от нашето заседание. Ако няма възражения до края на днешното заседание, номинацията се смята за прията. Благодаря ви сега.